ще да продължим разискванията по строителството в Комисията на Европейския парламент по вътрешен пазар. Благодаря отново. Председателката, благодаря на госпожа Стайлер. Вие направихте някои предложения, които сме отбелязахме председателският съвет може да ги обсъди и да даде отговор на въпроса, който поставихте. С това приключваме разискванията по тази точка. Гласуването ще бъде утре по обяд. Следващата точка от дневния ред, уважаеми колеги, е изявление на комисията за последиците в Европейския съюз от инцидента с заразените с диоксин фуражи. Ще започнем с изявление на комисаря Джон Дали. Уважаеми депутати, госпожо председател, както добре знаете, новата година започна с сериозен инцидент с заразен с диоксин фураж в Европейския съюз. Службите на Европейската комисия следиха отблизо развитието на събитията и имаха пълното съдействие на компетентните германски власти. Аз вече обмислям възможни мерки, които да гарантират, че високата степен на безопасност на храните ще бъде още по-ефективна в бъдеще. Но нека да ви кажа какви са фактите, свързани с инцидента. Стая наясно, когато компетентният орган на 27 декември беше информиран от аналитичните резултати, получени от лаборатория, където се посочва, че е намерена проба, която не отговаря на изискванията след направена самопроверка. Между средата на ноември и декември миналата година 7... тази фирма е предоставила 7 доставки на животински мазнини, както и за мазнини за технически нужди. Тази фирма е регистриран производител на фуражи. Смесване, смесването а, на мазнини за фуражи и тези за технически нужди очевидно са се смесили в процеса. Това е довело до заразата. Тези проби, които са взети през първата половина декември, не са установили зараза. Но за да бъдем предпазливи, всички доставки са счетени за потенциално заразени. Такива фуражи са доставени на 25 фирми в Германия. Не са направени такива доставки извън Германия. Около 4800 ферми в Германия са получили такива доставки. Търговската дейност е прекратена. Това се отнася за различни категории животни. Също някои доставки за кокошки в Холандия и Франция са били направени. Деблокирането може да стане едва след като аналитичните резултати и разследванията покажат, че фермите не са заразени в степен, която е недопустима за Европейския съюз. От тези 4800 ферми, 934, повечето от които са в сферата на птицевътството са заразени. След нотифицирането на инцидента няма износ с малки изключения. Аналитичните резултати посочват, че продуктите отговарят на законодателството. Това е пример за ефективността на системата за проследяемост на Европейския съюз. Ние ще продължим да бъдем бдителни в това отношение. За щастие, наличието на диоксин в храните не надвишават съществено лимитите, което означава, че не се очаква съществен риск за здравето на хората при потреблението на евентуални замърсени стоки. И така, какво направи Европейската комисия за управлението на този инцидент? Моите служби бяха в непрекъснат контакт с германските власти и непрекъснато предоставяха цялата налична информация на държавите членки чрез системата за бърно, бързо уведомяване. Имаше също контакти с компетентните органи от трети страни, като предоставихме пълната картина за инцидента на нашите търговски партньори. Ние проведохме също срещи с заинтересовани страни, за да се засили контрола върху диоксина. Аз лично а, контактувах с министъра по селско стопанство и защита на потребителите на 6 януари. Ние обменихме мнение за това какво може да се направи, за да не се допусне подобна зараза и подобни инциденти в бъдеще. Днес отново се сре... проведох контакт с федералния министър. Производителят на фураж се оказва, че не е предоставил пълен списък на фермите, получени, които са получили доставки от заразени фуражи. Това доведе в последствие до блокиране на още няколко стотин ферми. Това е сериозно нарушение на разпоредбите, свързани с безопасността на храните в Европейския съюз. Германските власти са напълно ангажирани с справяне с а, а, заразата. Те действат а, а, твърдо и решително. Те а, създават нови възможности за тестване, за да може а, всичко това да приключи в кратки срокове. Важно е обаче да се държи сметка за последиците, свързани с безопасността на фуражите на европейско ниво. И тук трябва да се действа спешно. Ето защо екип от службата по ветеринарните въпроси ще посети Германия, за да окаже подкрепа на компетентните органи и за да разбере по какъв начин се е стигнала до заразата и как да бъде избягната в бъдеще. Германските власти са информирани, те дадоха съгласието си за тази мисия и аз зная, че можем да разчитаме на пълното съдействие на нашите германски колеги. Като допълнителна информация при обсъждането на инцидента, Искам да ви кажа също, че този инцидент ще се обсъди при неформалния съвет по селско стопанство. Ние разглеждаме какви мерки да бъдат предприяти, включително законодателни. Този инцидент показа, че има нужда да се гарантира ефективността на националните системи за контрол което е гаранция и за доверието на останалите страни от Европейския съюз и трети страни. Аз разглеждам възможността за ясно разграничение между производството на мазнини за фуражи и за технически нужди. Освен това, аз обмислям възможността да се наложи по-строг контрол върху диоксина в различни етапи на хранителната верига. Обеден съм, че тези мерки, когато бъдат одобрени и въведени, ще подобрят съществено и без друго вече добрата ни система за безопасност на храните и фуражите. Председателката, благодаря господин комисар. Сега преминаваме а, към изказвания от името на политическите групи. Започваме с НЕП. Господин Дес за две минути. Госпожо председател, господин комисар, Обръщам се към вас, е, господин комисар, първо за това, че представихте по много е, трес начин скандала с диоксина в Германия. Като земеделски стопанин аз съм наистина възмутен от това, че ние трябва да се занимаваме непрекъснато с такива скандали, които се дължат е, не само на небрежност, но и на престъпна енергия. Ние можем да приемаме много закони и регламенти. В Европа ние имаме най-строгите правни актове за производството на хранителни продукти и фуражи. Имаме най-низки гранични стойности при е, съставки, които могат да застрашават здравето на производителите и на потребителите и въпреки това не сме защитени от такива опасности. Затова аз смятам, че трябва да се постави едно изискване към държавите членки, когато прокуратурата там установи, че е на лице престъпление, да се предвиди е, значително увеличаване на размера на наказанието. Подобни хора не трябва да бъдат наказвани с леки е, наказания, трябва да бъдат лишавани от свобода, за да не могат да вършат повече такива престъпления. Радвам се много, господин комисар, че вие удостоверихте пред германските компетентни органи, а това беше впечатлението в Германия, че са взети необходимите мерки. В Германия

се получи нещо като политически театър и е, това ще бъде така, е, докато е, не се реши проблема. Ние трябва всички заедно да допълним строгите разпоредби, с които разполагаме. Вие се спряхте на един аспект, където ние ще ви окажем пълно съдействие. Аз съм също за това и говоря от името на моята политическа група, че при защитата на хранителните продукти и други продукти трябва трябва да имаме ясна разделителна линия, за да няма такова смесване, да не се допуска подобно смесване. Когато става дума за това, господин комисар, да спазваме и да подобряваме нашите разпоредби, е, трябва наистина да бъдем е, много внимателни, за да се предотвратяват такива скандали. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Давам думата на госпожа Родост от групата на социалисти и демократите. Благодаря, господин, госпожо председател, господин комисар. Аз съм малко очудена от това, което казахте, защото германската преса отразява други неща. Аз също съм изключително възмутена, че по отношение на безопасността на храните винаги възникват скандали, които не трябва да допускаме. Осъзнавам, че само с разпоредби и закони не могат да се предотвратят престъпленията, обаче трябва да вложим всичко от себе си е, да накажем виновните. Комисията трябва да прикани държавите членки да увеличат размера на наказанията в тази сфера и поне да ги подложат на проверка, защото небрежното отношение към хранителните продукти и фуражите не трябва да се наказва с малки по размер наказания. Също така, паричните наказания, които се налагат, са толкова ниски, че е,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 изобщо не отговарят на печалбата и могат да се заплатят от перото за почтенски разходи. Актуалната ситуация в Германия показва много добре, че принципът на самоконтрол показва много големи слабости. Аз искам още веднъж да посоча, че принципът на причинителя трябва да се прилага по цялата верига. От хранилката за животните до трапезата, защото от хранилката за животните започва нашата сигурност и безопасност. Не трябва невинните да отговарят отговарят за престъпленията на виновните. До сега не е изяснено кой ще поеме загубите на земеделските стопани, които те претърпяха поради скандала с диоксина. Причинителят, който изпадна в неплатежоспособност, няма да поеме тези разходи, защото той няма средствата за това. Тук трябва да си помислим за европейски фонд, в който производителите на фуражи да правят вноски без изключение. Непрекъснато появяващите се проблеми по отношение на безопасността на храните показват, показват едно. Ние трябва да проследим цялата верига на процеса, както на хранителните продукти, така и на фуражите и да гарантираме пълно обратно проследяване. И е, в този смисъл трябва да бъде подобрено европейското и националното законодателство. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Сега от името на либералите госпожа Лепаш за две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, за вашата декларация. Свидетели сме на четири инцидента. Хубаво е, че имаме система за предупреждение. Но здравето на потребителите не може да бъде заложник на система, чиято цел е да намалява разходите. Имаме нужда, господин комисар, от доверието нашите граждани. Какви действия предвиждате? Вие говорихте, и аз много се зарадвах, като го чух, за това, че ще се отдели производството на мазнини за промишлени цели и за фуражи. Това е много необходимо за да бъдем по-сигурни. Второ, не е нормално, че може да се организира несъстоятелност по този начин. Какво може да се предприеме, господин председател, за да не останат ненаказани подобни е, действия? И накрая, какви действия предвиждате, за да се подобри наблюдението от страна на държавите членки. Всъщност изминаха три седмици между доставката на мазнините и а, предупреждението. Комисията, разбира се, не е виновна, но това е проблем за потребителите. Смятате ли, че можем да направим нещо, за да се подобри ситуацията? Благодаря, госпожо Лепаш. Господин Хауслинг за една минута от името на Зелените. Госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги, трябва да установим, че потребителите отново са с застрашено здраве и естествено те си задават въпроса какво правят националните органи и какво прави Европейския съюз, за да може да се предотвратят подобни скандали. Господин комисар, аз мисля, че това не беше просто инцидент или просто глупава постъпка. Аз мисля, че това е заложено в системата. Определени фирми

да печелят милиони, влагайки в оражите вещества, които всъщност не би трябвало да се използват там. Мисля, че точно тук трябва да започнем и трябва да си зададем въпроса как трябва да изглежда контролът. В Германия има редица фирми, които работят с подобни масла и мъзнини изобщо, които влагат в форажите. Как трябва да протече контрола при тях? Какви трябва да бъдат допустимите стойности? и какво трябва да направи държавния контрол. Това означава, че на нас ни не е необходим контрол, базиран на риска и то в цяла Европа. И тук въпросът към вас, господин комисар, е какво прави ЕФСА в този случай? Това е изолиран случай за Германия ли е или има и други случаи в Европа, които не са разкрити? Аз мисля, че трябва да въведем положителен списъл какво трябва да включват като съставки в оражите. Също така трябва да има строги условия за регистрация на фирми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 на нас ни е необходимо наистина едно ново мислене в много сфери на политиката, защото всъщност откъде трябва да идва храната за животните? От нивата, а не от промишлеността. И в крайна сметка и земеделските стопани, и потребителите трябва да знаят какво съдържат като съставки в оражите. В крайна сметка цялото земеделие, цялото селско селско стопанство поема а, щетите, които са извършени от добросъвестни лица, недобросъвестни лица, а ние трябва да се борим срещу това. Благодаря, казва председателя. Господин Никълсън за ЕКР. Господин Благодаря. Искам да кажа, че напълно споделям а, позицията на много германски фермери подобно нещо се случи в Северна Ирландия. Тогава се случи нещо много подобно. И искам да ви кажа, че хората, които страдат най-много, са фермерите. Тук някой използва думата престъпник, престъпни намерения. Нека да се запитаме защо го правят и трябва да кажа, господин комисар – за да запарили, ако е така, трябва да бъдат, подло... да, станат, да бъдат предмет на наказателно преследване. Само, че нека да кажем, че отговорността носят унези, които предоставят фуражи. Ние трябва да предприемем действия срещу тях, за да не се случва това и да възстановим доверието на потребителите. Разбирам, защо доверието на потребителите е подкопано? Защото това се е случвало в миналото, а не бива да се допуска. Може би не е необходимо да приемаме цяло ново законодателство. Нека да спазим съществуващото. Благодаря. Минута и половина за Обединената европейска левица. Имаме три златни правила в Германия. От 1990 в Германия е имало пет а, а, скандали с диоксина, свързани с производители на фуражи, на храни. Очевидно, а, тези производители не се интересуват от а, европейското законодателство, ако а, залагат на ефтините фуражи и храни. Има хора, които се опитват да произвеждат храни възможно по най-ефтиния начин. Производителите в Германия са тези, които трябва да упражняват контрол върху производството. Те трябва да заделят средства за целта, което означава, че промишлени а, мазнини са стигнали а, до хранителната верига. Щеше да е добре маснините да бъдат изследвани преди да бъдат смесени и вложени в фуражите. Сега много хора ще пострадат. 80% от диоксина идва чрез фуражите, чрез месото, чрез млякото и яйцата. Затова се настоява производителите на фуражи и храни да гарантират, че ще правят проверки за наличие на такива съставки преди влагането им в фуражите, за да не се стига до надвишаване на пределно допустимите стойности. Там, където се констатира високо наличие на токсини, трябва да бъде е, това последвано с унищожаването на продуктите. В лабораториите е, има изискване за задължително уведомляване на съответните власти при надвишаване на пределно допустимите стойности. Трябва да има пълна проследаемост. Последният инцидент показва, че рутинния контрол от държавата върху производителите на фуражи в Германия е нещо наложително. По какъв начин смятате това да стане, господин комисар? Благодаря. Господин Пашка от Европа за свобода и демокрация, но аз не го виждам в залата. Затова преминаваме към господин Лизе за две минути. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Потребителите и земеделските стопани трябва да бъдат защитени от е, безотговорни лица, които е, влагат такива опасни вещества в е, форажите. На тези хора просто трябва да бъде прекратена дейността и то в цяла Европа. Подобни скандали е имало в миналото и в други държави членки. Първо, е, на ход са прокурорите, прокуратурата, защото става дума за престъпни деяния и се надявам, че германските прокурори а, и също така организациите от други страни, имам предвид а, е, а, е, Нидерландия като част от веригата, че те ще работят по-бързо, отколкото прокурорите в Ирландия, защото а, ставаше дума за един скандал от а, 2008 година, кога, при който а, лицата бяха осъдени едва сега. Наистина става дума за скандал, при който трябва да намерим правилния баланс имаме много е, голямо превишаване на пределно допустимите стойности. И е, разбира се, прави се и превенция, но е, тя изглежда така, че при стократно превишаване се е, установяват щедите едва в е, дългосрочен план. Става дума не за непосредствена опасност, а за е, превенция. А скандала в Белгия 1999 е, година даде повод за европейски гранични стойности дейности. От 90-та година, е, чрез мерки на Европейския съюз, е, имаме подобрения в е, стандартите, чрез съответна директива на Европейския съюз и имаме намаляване на вредните вещества при заводите за изгаряне на отпадъци с 10 пъти. Необходимия мониторинг върху диоксина, отделяне на мазнините и също така ни е необходим закон или повеля за чистотата на форажите, така че в веригата на форажите да не се допускат подобни небрежни действия и криминални деяния. Благодаря. Благодаря, казва председателят. И една минута за господин Капало Сантос. Благодаря, госпожо председател. Не можем а, да престанем да повтаряме, че Европа поставя най-високите изисквания, а, много по-високи, отколкото се, изисква, се поставят в другите страни към качеството на хранителните продукти. Това изобщо не стои под въпрос. Нашите потребители искат това, експортните ни пазари и производителите също. Те влагат много усилия и много инвестиции в тази сфера. И когато а, установяваме а, скандал в Германия с заразяване с диоксин и в други части на света, то в други части на света едва ли хората биха научили. Но сега това стана в Европейския съюз, а това, което стана в Германия е неприемливо и тук се изисква пълно разясняване на обстоятелствата, изисква се привличане под отговорност на виновните, защото тук става дума за престъпни действия, а не просто за инцидент. Сега трябва да се зададем въпроса откъде идва тази е, зараза, това замърсяване не е съвсем ясно къде трябва да се търси отговорността и при германските компетентни органи, е, след като има недостатъци в контрола. Може би недостатъчна комуникация между фирмите и с фирмите, недостатъчен контрол по отношение на отговорните лица. Всичко това комисията трябва да изясни. Благодаря. Благодаря, господин Раймер, за две минути. Госпожа Раймерс. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин комисар, скъпи колеги, при настоящият инцидент с диоксина става дума не само за скандал. Тук се вижда на какво всъщност са изложени хората в Европа. Защото всъщност в селското стопанство се наблюдава една непрекъсната борба с цените, защото непрекъснато се изискват все повече и повече храни. И все по-често хората прилагат престъпни средства и методи. Но тук ние ще загубим всички. Ние можем да приемаме закони и директиви, можем да въвеждаме още по-строг контрол и това да изисква още повече средства, можем да налагаме още по-строги наказания. Обаче нищо няма да спре престъпната енергия, когато става дума за борба за оцеляване. Ние трябва да видим каква е причината на това зло. Е, все повече е, да се произвежда и все по-ефтино. На това трябва да се сложи край. Аз е, мисля, че всички са преживявали скандали като този. Аз, например, съм треперила заедно с мои колеги, кой ще бъде следващия. Затова питам комисията какво искате да направите вие и вашите колеги, за да се върне отново ценността на хранителните продукти. Поздравявам предложенията ви, но те не са достатъчни. Една минута за господин Стаец. Благодаря госпожо председател, господин комисар. Имам чувството, че а, съм виждал и преди подобно нещо. От кризата в Германия почти съща като кризата, която имахме в Белгия преди 12 години. В а, производство на фуражи и на мазнини и има всякакви хора, които са готови на всичко. Готови са на измамни, престъпни действия, готови са да лъжат хората. Може би е крайно време да, провед... да направим анализ на съществуващото законодателство. Трябват ни обаче повече проверки, повече контрол. Твърде много се оставя на самите производители. Освен това, трябва да се провеждат допълнителни проверки от националните власти. Това трябва да се допълва и от допълнителни проверки от страна на ветеринарните органи. Трябва да има проверка на изпроверяващите през последните месеци са, извършени, са проведени само три мисии. Бихте ли казали на ФАО, че трябва да предприеме повече проверки? Благодаря, господин Стас. Господин Пашка, който трябваше да се изкаже от името на групата за свобода и демокрация, е тук. Ще му дам думата за две минути. Благодаря, че ми давате думата. Европейският съюз е, има множество регламенти и правила, които съставляват една доста широка структура и са насочени към гарантиране на качеството на хранителните продукти. Много служители на Европейския съюз и множество институции отговарят за гарантирането на качеството на храните. Сега обаче виждаме как точно функционира тази система. Европа всъщност бива снабдявана с заразени хранителни продукти и бюрократичната машина не знае как да действа. И за да се опише по-добре ситуацията, ще ви покажем какъв коктейл може да бъде приготвен. Диоксините са едни от най-опасните вещества, които хората са произвеждали изобщо някога. Те са много опасни за клетките, за нашето развитие за смъртността, а също така причиняват и хормонални нарушения, нарушения на кръвообращението и така нататък. Те не се разграждат, а се натрупват в организма и диоксин с големина на оризово зърно може да отрави около 1 милион души дружеството Алес и Енч от Германия, съгласно докладите, от март 2010 година до 3000 тона диоксин е вложило в мазнини. Заразени яйца са изнесени в Холандия, Великобритания и Дания. И за това въпросът ми към вас, господин комисар, е следният. Как е възможно една такава фирма, която доставя на още хиляда фирми да да не е регистрирана в системата за контрол. Е, какво е взаимодействието на институциите в Германия, след като е възможно без е, контрол да се извършват такива действия, т.е. да се заобикаля контрола, как изглеждат нещата с ветеринарния контрол, който от март 2010 е, година до момента не е могъл да установи контаминацията на тези фуражи и как след това ще бъдат отстранени като отпадъци тези хранителни продукти. Така, продължаваме с списъка с ораторите. Следващият оратор, господин Войчеховски, за една минута. Благодаря, господин председател. Това е скандал. И не само скандал, но и голяма заплаха за хиляди хора, заплаха за тяхното здраве, за техния живот. Надявам се, че отговорните лица ще бъдат наказани. Мисля, че този случай трябва да ни накара да се замислим за модела на селско стопанство, който имаме в Европейския съюз. Селското стопанство се превърна в индустрия. Има един мит, ние имаме големи фирми, ферми, ние Имаме големи производители на фуражи, има заразени с диоксин или с ГМО фуражи, което не гарантира сигурността на храните. Затова трябва да се върнем към типа ферми, който съществува в някои части на Европа, като в Полша, тези, които произвеждат сами фуражите си. Благодаря. Госпожа Леотард има думата. Господин комисар, те са знаели рано, че има високо съдържание на диоксин в техните фуражи. Защо не е извършена държавна инспекция? Има ли достатъчен контрол? за да се гарантира нашата безопасност. Изглежда, че не е така. А, иначе тази криза с диоксина може да бъде избегната. Не става дума само за криза с диоксините, а също и за а, клонирани а, продукти, без да се извършат нужните проверки. Има достатъчно правила, но изглежда не се извършват нужните проверки. Освен това, резултатите от тези проверки трябва да се оповестяват публично, тъй като ние говорим тук за храни, т.е. за здравето на нашите граждани. Затова аз искам да призова Европейската комисия да гарантира, че ще се осигури подкрепа на онези фермери, които не са знаели, че дават на своите животни заразен фураж. Господин Айнил, за една минута. Най-напред искам да декларирам пристрастие. Аз произвеждам яйца. Скандалът с диоксина като че ли е последица от това, че не се спазва стандартите за диоксина в сравнение с по-лесния процес от превръщане на рапица в масло. Ето защо тук имаме непреднамерени последици. Но според мен това не е въпрос на Европейския съюз. Той няма да бъде разрешен от Европейския съюз и няма нужда от нова регламентация. Германците са идентифицирали проблема, споделиха го и предприемат необходимите стъпки. В Обединеното кралство имаме е, субхватна система. Обхванато е производството на фуражи и на яйца. Така че инциденти като този са малко вероятни. Така че ако някои от вас държат на висококачествени яйца, обърнете се към английски производител. С радост ще ви ги достави. Господин Дантан за две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Мисля, че ние трябва първо да сме доволни. Ако днес говорим за една криза, то е защото нашата система, въпреки всичко, функционира. И имаме система за защита на потребителите с най-високите стандарти в света. И в този момент потребителите би трябвало да бъдат спокойни. Само, че системата не функционираше в този случай както трябва и ние трябва да направим анализ, за да видим защо толкова късно е бил открит проблема. Трябва да си зададем въпрос защо се е получило това забавяне. Заедно с това трябва да се запитаме и е, относно причините. Освен е, престъпния акт, селското стопанство е било принудено да започне надпреварване за намаляване на разходите и резултатът е вече неконтролируемо поведение, което има непредвидими последици. И така, как ще осигурим незабавна подкрепа на съответните производители, защото нормата на печалба е толкова ниска, че ако не бъде получена помощ максимално бързо, тези производители ще изчезнат в момента, в който процедурата приключи, имайки предвид скоростта на процедурата. Благодаря. Това беше въпрос към оратора. Е. Господин Дантан има въпрос към вас. Не се говори на микрофона. Аз искам да поставя един кратък въпрос към преждеговорившия. Той каза, че по принцип системата функционира. Аз искам да науча всъщност кой е разкрил тези грешки в системата. Това бяха потребителите. И по отношение на инфлацията, може би трябва да се знае, че има изследвания, които всъщност, за които всъщност гражданите са готови да платят само и само, за да научат происхода на продукта продуктите, които използват. Благодаря, казва председателят. За отговор имате 30 секунди. Да, аз мисля, че колегата, който зададе въпрос, по-скоро прави коментар. очевидно е, ние знаем, че системата е, така е проявила недостатъци, но Строгостта на системата за защита е на лице. Ние имаме най-високите стандарти в света. Това никой не може да успори. Благодаря. Сега продължавам с списъка на ораторите. Следващият оратор е, Декастро за една минута. Госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги, също искам да благодаря на комисар Дали за това, че докладва днес на пленарното заседание за този случай, който алармира европейските потребители. Следващата седмица в Комисията по селско стопанство ще има разискване по последиците на този е, толкова тежък инцидент. В е, Европа е направено много до момента за безопасността на храните, обаче са необходими още действия по отношение на контрола, за да не се допуска допускат подобни скандали. Също така трябва да се помисли за качеството на селскостопанските продукти. На първо четене беше прият регламент за информация на потребителите. Също така има задължително означаване на място на происход на селскостопанските изделия. Това е изключително важно, но на 8 декември тази ново въведение беше спряно в съвета по здравеопазване. Изключително важно е да се поддържа точно това, защото то е, защитава до голяма степен здравето на европейския потребител. Ние желаем от съвета и комисията да заемат подобна позиция. Давам думата сега на господин Паулсен за една минута. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, господин комисар. Дами и господа, както посочиха вече някои от колегите, сегашното законодателство в е, Европа в голяма степен действа. Аз поделям това мнение. И затова проблема не е в законодателството, а в прилагането, в контрола и прилагането на санкции. Мисля, че за нас е важно да имаме предвид, че когато ковем закони, без да предвиждаме система на санкции, разбира се, на европейско ниво ние нямаме право да прилагаме такава, тогава ние изготвяме само законодателство, което няма да има никакъв ефект. Аз бях докладчик по регламент, свързан с контрола върху храните и фуражите. Беше поставен един въпрос от комисаря, че трябва да се прави ясно разграничение между суровините, използвани а, в а, производството на фуражи и тези използвани за технически нужди. Преди две години аз направих предложение всички изделия, които са от съмнителен происход, да бъдат оцветявани. Аз а, Изпитвам съжаление към фермерите, които непрекъснато са засягани от подобни случаи на заразени фуражи. Госпожа Ронцули има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Аз исках да се подпиша по този въпрос, който е изключително важен Необходимо е да проведем дебат по безопасността на храните. Милиони европейски граждани консумират тези продукти. Безопасни ли са? Сигурни ли сме, че храната, която консумираме, е безопасна? Качеството на суровината е много важно, защото то осигурява високо качество на крайния продукт. Инцидентът в Германия показва колко е важно всички продукти, в това число преработените, да имат ясно обозначение за происход, както каза господин Декастро. Трябва да направим така, че а, потребителите да могат да упражнят правото си да са запознати с происхода на стоките, за които купуват. Отговорността трябва да бъде разпределена между всички субекти. Необходими са инспекции и проверки, за да се осигури безопасна храна. Целта ни в момента обаче е всеки ден да се грижим за безопасността на храните. Много се радвам, че Европейския парламент утре ще приеме правило, което ще изисква всички храни да носят задължителна задължителен печат за безопасност и за свинското, и яйцата, млякото преработено на висока температура. Аз няма да пестя усилия, така че да бъдат постигнати максимално високи равнища на прозрачност и безопасност за гражданите. Благодаря госпожа Увскокс за една минута. Благодаря, госпожо председател. Важният въпрос, а и, който състои в това да избегнем нови скандали, нови а, инциденти, ние трябва да предприемем нещо. Определено са необходими по-строги санкции, така че държавите членки да знаят, че трябва да предприемат усилия. Необходими са проверки и контрол, разбира се, но заедно с това е необходимо да има независими органи, чиято задача е да контролират и инспектират и проверяващите. Потребителите, разбира се, би трябвало да са информирани за онова, което а, консумират. Госпожа Парванова, една минута. Благодаря. Уважаеми колеги, заразяването, което дискутираме днес, не само сериозно застраши хиляди потребители и тяхното здраве, но освен това показа слабостите в нашата система за проследяване на храните. Самата комисия и немските власти не успяха да гарантират спирането на заразените продукти в хранителната верига. Наистина, Изключително важен е този въпрос, когато става въпрос за спешни случаи, като днешната ни тема и трябва да направим необходимото, за да защитим здравето и живота на потребителите. Въпросът ми е следне. Първо, можете ли да потвърдите, че заразените яйца и техните продукти няма да навлязат в хранителната верига? На второ място. Дали ще се направи нещо за подобряване, проследяването и разработване на марки за предпазване здравето на потребителите в бъдеще подобни кризи? Благодаря ви. Председател. Благодаря много. Благодаря, госпожа Кюсингер, две минути. Господин комисар, комисаре, европейските потребители бяха много разтърсени от скандала, свързан с диоксина в Германия. Те искат да се проследяват продуктите, големи е, фирми, големи промишлени производители не са поели своите отговорности и трябва да им се търси сметка за това, че не прилагат високите стандарти. Трябва да се още веднъж трябва да се поиска сметка на онези, които са е, виновни за тези скандали и защото хранителната верига не е място, където да се изнасят е, буклуци или не, е, продукти, които не са годни за храна. Трябва да се контролира и превоза, тъй като много често по време на превоза се стига до е, контаминация. Е, трябва да се видят и какви мерки могат да бъдат наложени за контрол на големите групи, на големите корпорации, защото за сега никой не знае по какъв начин се контролират те. Е, селските стопани се нуждаят от нашата помощ, от нашата подкрепа, тъй като последиците от този скандал не трябва да им се преписват. Те не са виновни за това. Миналия петък цената на свинското месо спадна с 23 цента, 13 цента предишната седма. Съответните производствените цени се увеличиха, така че трябва да се вземат спешни мерки. Селскостопалството производство не трябва да бъде жертва на е, липсата на отговорност. Госпожа Штилер. Чухме, че наистина диоксина е опасно химическо вещество, което предизвиква рак. И изключително опасно е, когато се използват е, подобни вещества и те попаднат някакси в фуражите. Показват ни, че фуража има 77 пъти повече от допустимата а, е, доза диоксин. Какво трябва да се направи, за да се защитят европейските потребители от подобна зараза? Продуктите са навсякъде в Германия, заразените, дори в е, Европейския съюз и а, в Обединеното кралство се предприемат мерки, за да се извадят заразените храни от супермаркетите. Какво се прави с продуктите в Ирландия, Италия? А, искаме да знаем следното. Защо този механизъм, който би трябвало да ни предпази, не успя? Какво ще направи комисията в бъдеще? Благодаря ви. Herr Danelis für eine Minute. Господин Данелис, една минута. Благодаря. Господин комисар, 12 години след е, скандала с диоксина в Белгия, сега е, това се случи в Германия, страна, която по традиция спазва правилата. Това означава, че контролната система не е достатъчна, не е достатъчно целенасочена и прозрачна и не се съпровожда от санкции. Трябва да запълним тези празноти, защото носим отговорност пред потребителите особено когато знаем, че економическата криза потиква хората да намаляват производствените разходи. Независимо от сериозните економически проблеми, ние трябва да въведем една система на морални ценности. Потребителите трябва да знаят рисковете, на които са изложени. Комисията трябва да въведе много стриктни правила за защита на човешкото здраве, околната среда и животните и да се гарантира тяхното много стриктно прилагане. да е прекъсна. Господин Обермайер, една минута. Госпожо председател, според мен е, този инцидент е с престъпни последици. Необходимо е, е етикетиране, не само да се означават кланиците, а происхода на месото, защото много често потребителите биват въвеждани в заблуда те, хората са готови а, да платят повече, за да са сигурни откъде идва продукта. Контрола трябва да е много по-строг. Защото а, трябва да бъде гарантирана безопасността на хранителните продукти. Трябва да различаваме а, мазнината, която се използва за храни и тази, която се използва за технически е, цели. Както казва Питагор, е, това, което човек прави на животните, се отразява и на човека. Сега стигаме до спонтанните изказвания. Няма да има възможност да чуем всички, които искат. Нямаме време. Затова ще дам думата на пет от желаящите. Двама от ЕНП, двама от социалистическата е, група и двама от е, е, консерватори-реформатори. Моля да спазвате времето. Господин Ферейра поиска думата. Значи, за да спазим равенството между групите, 6. На първо място госпожа Магинс. В Ирландия преди две години, 2008 година, имахме проблем не знае какво комисията направи след две години по-късно, за да избегне сегашната криза. Имам конкретен въпрос. Държавите членки и властите им призовават за насоки от Генерална дирекция Здраве и безопасност, искат е, ясни насоки. Много ви моля, тази вечер ангажирайте се и им дайте това, което те искат. Три неща още. Трябва да уточним кои са най-рисковите продукти, процеси, и местоположението на най-рисковите производители. И поне трябва ясна сегрегация да има на продуктите, които са насочени към фуражната верига и следователно към храните. Не става въпрос за космически науки. Необходимо е да има контроли, мерки. Така че трябва да знаем кой ще бъде този, който ще продължава да нарушава правилата, за да печели пари. Е, тази практика коства милиарди на Европа. Председателката прекъсва ораторката. Господин Каденбах, една минута. Госпожо председател, господин комисар, аз е, не съм романтично настроена и нямам романтични настроения спрямо селското стопанство. Не смятам, че кокошките и пресетата са щастливи, но има други проблеми. Но мисля, че европейските потребители имат право на сигурни продукти. т.е. необходими са строг контрол и строги мерки. Но днешния дебат доказа, че е необходимо да се създаде и друга селскостопанска структура, която да провежда този контрол. господин Дали отговаря за защитата на потребителите. Да, но трябва да се из да се изхватат полуките и за селското стопонство, за сигурността на хранителната верига, както и за потребителите. Затова много ви моля, нека полуките да бъдат бързо направени. Благодаря. Редица инциденти има през годините. И мисля си, че вече значимостта на качеството и проследимостта са факти, които са ясно разбрани и има структури за тяхното спазване. Обаче не така стоят нещата. Имаме изключително сериозни и тревожни въпроси. Първо, как да имаме доверие в хранително-вкусовата промишленост и на второ място, замеделците, които са всъщност най-невинните, страдат най-много, когато става въпрос за последствията от е, обработката на храна и е, подобни инциденти. Обръщам се към немските власти и комисията. Да, бързи действия са предприяти, когато се осъзна проблема. Но има редица важни въпроси, които възникват по отношение поведението в обработвателната промишленост, където е необходимо повече да се направи по отношение превенцията. Необходимо е да има по-ясни наказания Председателката прекъсва оратора. Времето е изтекло. Господин Ферера. Президент, сеньор комисарио, е descoberta de produtos... Благодаря. А, заразяване на продукти с диоксин е изключително сериозен случай и а, е, отговорните лица трябва да поемат своята отговорност и да понесат последиците. Ние трябва сериозно да се замислим за а, недостатъците на законовата рамка. А, това са последиците от една обща селско спанска политика, ориентирана прекалено много към пазара, която фаворизира едрата хранително-вкусова промишленост и е в ущърп на малките производители. За това трябва да се вземат мерки за защита на местното малко производство, за да има устойчиво развитие. Това е още един пример за необходимостта да се промени общата селско-стопанска политика. Благодаря. Благодаря, господин Тарабел. Вече ни идва до гуша от тези повтарящи се кризи, тази през 99-та година в Белгия, много подобна на настоящата. Ние имаме на теория много стриктни мерки и всъщност просто трябва те да се прилагат. Една от първите мерки, които трябва да предприемем е да засилим наказанията за престъпниците, защото тук не става въпрос за недоглеждане, а за едно организирано престъпление за увеличаване на печалбата трябва да засилим контрола и да го направим по-целенасочен, за да се открива риска. И както каза Катрин Штилер, системата Rapid Exchange, е, която трябва да функционира така, че всички държави членки да бъдат предупредени за потенциален риск, явно за момента има пропуски. И искам да чуя вашето мнение в това отношение, господин комисар. Благодаря и по... Кой?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 който обаче не функционира добре, когато има престъпни намерения, когато абсолютно съзнателно, по незаконен начин се правят вредни смески. И е, е, трябва да извлечем заключение, че трябва да засили обществения контрол, трябва да задължим да се обявяват резултатите от тестовете и пробите на всички смески <clears throat> и да предвидим много сериозни наказания, съразмерни на престъплението. В в крайна сметка от този скандал патят най-много селските стопани, които не могат да продават своите продукти и понасят големи щети. Благодаря, каза председателката. Сега давам думата на комисар Дардер. Грация мадам президент. Благодаря, госпожо председател. Подобни коментари. И ви благодаря за тези коментари. Просто не, не мога да не реагирам на критиките, които бяха отправени към комисията. Не само към по този проблем, но и за всичко, което правени. Критикуват ни, че сме бюрократи, критикуват ни, че нашите правила са прекалено строги и тежки. И когато изискваме да бъде наложен контрол, то тогава бизнес средите надигат глас и заявяват, че сме бюрократи. Но в подобни, подобни случаи, когато се сблъскваме с подобни проблеми, като този с диоксина, става ясно колко необходими са тези правила за контрол. Контрол и правилата, като тези, които прилагаме в момента. Така че трябва да бъдем упорити и последователни при прилагането на тези правила. Аз в качеството си на потребител не бих искал да се сблъскам с подобни проблеми и като всички останали европейски потребители аз се чувствам застрашен, защото продуктите, които консумирам на практика, не са е, сигурни и за това съм и гневен. То, всичко това се случи, се случва и се случва и се случи не поради грешки, а поради това, че абсолютно целенасочено са провеждани престемни престъпни дейности. В крайна сметка никога, никога ни правилата не, не могат да функционират стопроцентово, ако има умишлено престъпно действие. Никога а, е, закона и правилата не могат да функционират а, е, изцяло. Така че трябва да да можем и да бъдем в състояние да обкомплектоваме законодателството, за да има колкото се може по-малко правни празноти, за да можем за да могат всичките проблеми да бъдат обхванати, правила. Аз е, работя в правната система от 23 години и законодателството и за Законите не трябва да бъдат потъпвани, но трябва да се създаде и една а, предпасна мрежа, която да а, съпровожда законодателството, за да, за да може да се избегне всякакво нарушение на правилата, за, за да може у нези, които абсолютно съзнателно нарушават законите, да, да, не, да нямат възможност да се измъкват и да бъдат санкционирани. Също времено, е, е важно да продължиме и да усъвършенстваме системата РАПЕК, защото не е вярно, че тя не функционира. Напротив, в момента, в който нещата се случиха, ние бяхме уведомени. Съглас... Съгласен съм с казаното от госпожа Магинес, че трябва да се консолидират и да се укрепят и, и до допълнат елементите и инструментите, с които разполагаме, че хранителната верига трябва да бъде контролирана на всеки един етап, че, подоб, че трябва да подсигурим подобни, подобен контрол, за да се избегне всякаква заплаха и риск А, Също времено е необходимо да се подсигури уместен и целесообразен контрол, както казах, на всички етапи. Ние сме във връзка с немските власти и работиме по овладяването на положението в най-кратки срокове. Важ, важно е, разбира се, да имаме една обща картина, да, да знаеме какво става навсякъде и същевременно, за да може да се вземат съответните а, е, мерки. Същевременно трябва да разпръс, разпръс, разполагаме с необходимата информация за последиците върху селските стопанства. Знаеме, че прокуратурата вече е предприела известни мерки в е, Германия. Някои от е, продуктите, които се изнасят, като например е, яйца и които се, които влизат в състава на други хранителни продукти, наистина са, в съб са били използвани, но същевременно контролите по продуктите, по които са направени, доказват, че нивото на диоксин е много ниско. И в заключение, наистина трябва да разполагаме с много строги мерки, много с определени санкции, които да се налагат на нарушителите, Същевременно обаче държавите членки са онези, които ще приложат тези марки в, в, на територията си. Благодаря ви, господин комисар. С това приключваме дебата по тази точка от дневния ред и минаваме към следващата точка от дневния ред.